да ви да приветствам тук делегация от депутати и други посетители от големия хорал и Монголия и мисията на Монголия в, в, в Брюксел. Те заеха местата си в трибуните. Членовете на делегацията са в Брюксел със своите колеги на седмата междупарламентарна среща Монголия Европейски съюз. На тази среща ще се укрепят взаимоотношенията между Европейския парламент и Монголския парламент. Гражданите ще имат възможност да се запознаят пряко с работата на парламента Пожелавам на делегацията всичко най-добро за остатъка от посещението им. Следваща точка от дневния ред е гласуване по доклада на госпожа Атвуд за общностни действия